в последствие. Сега преминаваме към Сирия и положението на уязвимите общности в тази страна. А сега е, думата има господин Биланд. Благодаря, господин председател. Конфликтът в е, Сирия доведе до смъртта на хиляди. Властите използват оръжия за масово унищожение, това число е химическо оръжие срещу собственото население. Нашите искания за премахване на президента Асад трябва да бъдат решителни и постоянни. В Сирия, освен това, се наблюдават много случаи на преследване на християни. Джихадистите, финансирани от различни неправителствени организации, постигнаха своята цел. А, именно пълно обезлютяване на бивши християнски общности около Хомс. Аз съм ужасен и възмутен от тези непрекъснати актове на сили срещу християни. За тях не бива да се мълчи. Призоваваме за помощ да се сложи край на това кръвопролитие. Европейската дипломация трябва да бъде активна. Близкият изток не е чак толкова далеч от Европейския съюз и страните партньори като Турция са наши съюзници и вече приеха редица сирийски бежанци. Призовавам ви да предприемете действие, за да се сложи край на подобни актове на дискриминация и да се прекрати конфликта. Изразявам съм съжаление по повод убийството на отец Франц Вандерлукт. Той е, положи много усилия и трябва да му се отведе дължимото. Благодаря господин Бялан за две минути и половина. Господин Белдър. Благодаря, господин председател. Отец е, Франца Вандер Лухт е, го няма. Той вече не живее с бедните жители преживели войната от град Хомс. Той беше убит, независимо от а, помощта, която оказваше. Това е огромна загуба за Сирия, но и за нас. Той беше независим християнски дух и мисля, че можем да научим много от неговият анализ. Когато насилието най-напред започна, той видя заплахата от сатанинския салафизъм. И мисля, че европейците носят отчасти вина за това, което се случи. Има още нещо, което не е включено в резолюцията. Там не се отдава дължимото на нападенията от джихадистите срещу град Касап. Там не се говори нищо за турското участие в нападенията срещу арменското християнско население. Онези, които са преживели геноцида от 1917 година, сега пак трябва да бягат. Мисля, че трябва да има международно разследване на ролята на Турция в град Касаб. Европейския съюз трябва да бъде водещия глас, който да настоява за това. Турция е страна кандидатка, но понякога имам чувството, че е, катастрофалната политика в Близки изток на Турция като че ли е табу. Благодаря. Господин Посъл, за една минута. Господин председател, днес говорим за е, християнския мъченик е, отец е, Вандерлухт, но в крайна сметка всички вероисповедания са били ощетени от този режим. Има два огромни мелнични камъка. От една страна имам предвид режима на Асад, а от друга страна опозицията, която иска да създаде една псевдорелигиозна държава. Това са двата огромни камъка и между тези два камъка са малцинствата и не на последно място християнската общност. Ние трябва да поведем диалога и да разберем а, кои части от опозицията се застъпват действително за свобода и кои части от опозицията възнамеряват да създадат нова тирания. При тази възможност искам да благодаря за, на госпожа Текайзер. Тя се ангажира много за човешките права в Сирия. Благодаря за това, че резолюцията бе осъществена именно благодарение на нея. Благодаря. Три минути и половина, госпожа Декайзер. Благодаря ви, господин председател. За четвърти път гласуваме резолюция за Сирия. Да ви напомня за Женева 2, фрагментираната опозиция, групите от терористи, действията на режима. Не знам дали още една резолюция ще промени кой знае колко е женевието на сирийските граждани. Въпреки това, ние ще гласуваме за резолюцията, защото няма нищо по-лошо от мълчанието. Необходимо е да напомним за смъртта и безследно изчезналите. Необходимо е да напомним за това, че вече няма свобода или е свобода на словото. Активистите по правата на човека са наказвани, Последният такъв случай е на отвлечен активист заедно с неговото семейство. Да ви напомня и за отец Паоло Дол Оглио. Всъщност аз го познавах доста добре. Знам, че той често идваше в Европа и сме се срещали тук. След това се върна в Сирия, въпреки опасностите и не знаем каква е неговата съдба. Отец Вандерлухт също реши да остане до последния си дъх до християните, но днес вече е мъртъв. Това са имената на тези, които знаем, но за тези имена се крият десетки и стотици други, които не познаваме и които също са загинали от 2011 година насам. И няма какво да облегчи техните страдания но така или иначе след 2011 година виждаме две основни промени. От една страна конфликта, преследванията на етническите и религиозни мъцинства. От друга страна знаем, че в Сирия се води една опосредствена война, защото тук трябва да се отчитат и влиянията на други големи сили – ще ви напомня и за бунтовниците в Малула. Необходимо е да се помогне на оцелелите, да се вслушаме в това, което ни казват, да знаем какво се случва по пътя между Холмс и Дамаск. Същото се отнася и до арменския град Кесап, който има стратегическа позиция – но това е град не само важен от военна гледна точка, той е важен за християните. Имаме много добре организирани и финансирани терористични групи, джихадисти, които убиват в името на исляма. Религиозните мъцинства са жертва на един режим, който не само, че не ги защитава, но и ги преследва и помага на джихадистите, заедно с тях понякога извършва операции и който се противопостави, го прави сцената на живота си. Това е опасност за целия регион, опасност и за Европа, а финансирането на всички тези действия също трябва да бъде поставено под въпрос. Необходимо е да изпълним своя дълг и да водим диалог както с сирийското правителство, така и с цялата международна общност, за да защитим тези хора. Благодаря ви, господин председател, за това, че ми давате възможност да се изкажа по тази тема, че тук имаме възможността да си подадем ръце от различните политически групи. Благодаря ви за това, че винаги сме работили заедно с удоволствие. Благодаря, господин председател. Много е трудно, че в края на този мандат приключваме с резолюция за Сирия. Имаме нужда от много повече като направим сравнение между ужасите в Сирия и липсата на колеги. Това е при всеки дебат за правата на човека. Нека това да ни напомни, че Европейския съюз трябва да, и, да прави много за да защити правата на човека. Всъщност, повечето европейски граждани искат Европейския съюз да защитава най-вече правата на човека. Загинали са повече от 150 хиляди души, 6 милиона души са разселени. Има 2 милиона бежанци в съседни страни. Не се очертава край на тази ужасяваща война. Какво още е необходимо, за да бъдем убедени? Днес говорим за мълцинствата и техните трудности. Етническите религиозни мълцинства, но и жените, децата страдат особено цивилното население е в клещите на убийствените режими и а, джихадистите. Искам да отдам дължимото на Франс Лухт, правозащитниците, журналистите и правозащитниците са жертва на тези, жертв... на тези убийства. Същото въжи и за Разан Зайтонех, която беше отвлечена преди 4 месеца. Настояваме за нейното освобождаване. Режима на Асад използва религиозната поляризация като стратегия за оцеляване. Нека и ние не попадаме в клопката на противопоставяне на мълцинствата. Нека да сме единни и да не забравяме, че правата на мълцинствата са неразривно свързани с всички права на човека, като свобода, равенство и право на изразяване е, за да се постигне мир, ще трябва да участват всички заинтересовани лица в това число Русия и Иран. Резултата трябва да е общество, в което всички живеят заедно. Да, пътят обаче е дълъг. Благодаря. Сега госпожа Солса за две минути. Благодаря, господин председател. Наистина, е, бяха прияти много резолюции миналата година за Сирия. Явно това не означава че искаме да изключим другите граждани на Сирия, когато говорим предимно за християните. Те всички граждани в Сирия са заплашени, преследвани и страдат. Три милиона сирийци са в съседните държави, напуснали са Сирия. Какво може да направи Европа, особено Европейския съюз, в тази ситуация. Аз съм загрижена за палестинското и кюрското население в Сирия. Другите младсинствени групи са също важно, но смятам, че тези две групи са особено уязвими. Кюрдското население – живее на иракско-турската, сирийската граница и те имат голяма нужда от хуманитарна помощ в тази създала се ситуация. Освен това, трябва да се обърнем към сирийското правителство да уважава правата на всички малцинствени групи. Има половин милион палестинци, които са беженци в Сирия и трябваше да се придвижат към съседните на Сирия страни. Много от тях са в Ливан, много от сирийските беженци не са палестинци. Това означава, че европейска хуманитарна помощ е необходима. Да, ние дадохме такава помощ, но е, това не е достатъчно. Въпросът е за политическата воля и за политическото удобство на място. Например, в Амук, лагера Амук, там има палестински беженци в Ливан. Е, тези беженци са затворени в лагера. От една страна е правител, са силите на правителството, от другата е опозицията. Това е ужасна ситуация. Благодаря. Следващият оратор. Euh, Госпожа Флотр, благодаря ви. Наистина, откакто Асад и неговия режим решиха с всякакви средства да погазят демократичните права на своите граждани, всички мъцинства и всички общности даже се оказаха застрашени. Това вече излиза от, извън всякакви граници. 150 хиляди загинали, 2,5 милиона бежанци. 6 милиона вътрешно разселени, болниците, училищата се превърнаха в места за репресия, използването на химическо оръжие, както и това, на което станахме свидетели в Барилс. Да не говорим за ужасяващите рани, нанесени на населението в Алеп. Вече е установено, че изтезанията и мъченията се използват като военно средство, че режима на Асад е една машина за убиване. Това е една война, която заплашва и целия международен ред, защото имаме най-различни екстремистски, джихадистски, престъпни групи, които вилнеят из региона. Всички общности, палестинци, арменци, кюрди, турци, християни, друзи, всички тези общности всъщност няма как да бъдат защитени, освен ако Сирия не стане свободна, демократична и не започне да зачита основните права на човека. Какво прави Европа обаче? Нейният единствен избор е всячески да защитава демократичната опозиция там, въпреки нейното слабости. Необходимо е да се положат усилия, за да имаме някаква основа. От името на партиите Сари Есая. Госпожа Есая, хубаво е, че в този дебат Говорим за кризата в Сирия и ужасите, които тя предизвиква. В света е, се разразяват много кризи в момента, но в Сирия, в е, Хомс и в други градове християните страдат ужасно, както казаха и колегите. Е, става дума тук за всички малцинства. Human Rights Watch направи изследване за това е, е, до каква степен сирийското правителство възпрепятства хуманитарната помощ. Почти 1 милион хора са напуснали Сирия и сега са се установили до е, турската граница. За, до тях хуманитарна помощ не пристига. Благодаря. Господин Репо за една минута. Arvoisa puhemies, Syyriassa jatkuva väkivaltainen konflikti on. Благодаря. Конфликтът в Сирия доведе до хуманитарна катастрофа. Такава катастрофа не сме виждали през модерната ни история. В от на тази криза стар, страдат религиозните мълцинства. Европейският съюз е съставен от различни религиозни общности, културни общности. Това е нашето богатство, това го знаем. Религиозните водачи обаче носят отговорността в Сирия да се борят срещу екстремизма и да опосредства толерантността. Европейския съюз трябва да покаже, че зад думите идват делата. В противен случай думите са безсмислени. Не може да прекратим е, кризата в Сирия, не може да прекратим войната, но може да помогнем на уязвимите хора в Сирия. Gracias, presidente благодаря, господин председател. 150 000 убити, 6 милиона вътрешно разселени, 3,5 милиона беженци, заплахи срещу младсинствата, 150 000 палестински беженци, жени и деца, които страдат от сексуални посегателства, милиони деца изоставени на улиците милиони деца, които въобще не ходят на училища, убийства и отвличания. Това е картината в Сирия. И заедно с това се взимат палиативни мерки и, и към правителството, и към джихадистите. Трябва да има политически процес, да осигурим защита на групите, които споменах, но няма средства виждаме, че трябва да инвестираме, трябва да се намесим с политически действия, за да предотвратим катастрофата. Думата е диалог и плурализъм. Това е най-доброто оръжие срещу танковете. Изчезват, изчезна един млад баск, Ораторът говори на баски. Благодаря, госпожо Бара... Билбао Барандика, госпожин Клюте. Благодаря, господин председател. Според мен е правилно и важно да говорим за Сирия и да говорим диференцирано. Е, колегите вече говорих за това, че има много пресечни точки в проблематиката. Е, положението е драматично на много места, но има и е, неща, които ни дават малко надежда. Има определени събития събития, които са положителни. В Северна Сирия, например, има наченки на демократична структура. Един милион сирийци са избягали в тези кюрдски области, но този регион е, е недостъпен за хуманитарна помощ. Това не бива да го допускаме. Тоест, тези области граничат на с Турция, а Турция като страна кандидат за членство в Европейския съюз би трябвало да отвори границите си и да даде достъп на хуманитарната помощ от тези регион. Е, с този апел се, обирам, се обръщам към турското правителство. Благодаря. Благодаря, господин Клуте. Сега господин Грифин. Господин председател, Положението на младсинствата и бежанците в Сирия е ужасяващо. Но от кого бягат те? Аз два пъти бях в Сирия и е, виждам, че крайна сметка се гласува срещу бомбардиране, което щеше да доведе до разсеването на още повече хора. Много от бежанците са принудени да напуснат домовете си заради същите джихадистски бунтовници, на които Европейския съюз всъщност помага. Ако толкова ви вълнува Сирия, престанете да осигурявате оръжие за джихадистите. Е, освен това, не бива да подкрепяме едни мисюмански главорези, които заплашват умерените сунити и те се борят за живота си. Благодаря ви. Благодаря, господин Стасни, за една минута. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям категорично тази резолюция и всички усилия на международната общност за неотложно решение на тежкото положение в Турция. И извършват се престъпления и от двете страни на конфликта. Милиони невинни са жертви. 12 000 сирийци напуска страната всяка седмица. Вече има няколко милиона вътрешно разселени и хуманитарната криза постепенно се превръща в най-голямата катастрофа на съвременността. Мишена са всички, в това число уязвимите етническите и религиозни младсинства като християните. За да се преодолее това, трябва да има демократическо решение, водено от Сирия с международна помощ. Разбира се, правосъдието а, трябва а, да бъде насочено а, срещу всички, които носят отговорност за този ужасяващ конфликт. Благодаря, господин Штасни. Сега госпожа Женшин. Благодаря, господин председател. Ние осъждаме нарушаването на международното хуманитарно право и насилието над религиозните малцинствени общности в Сирия. Е, ситуацията е много сложна. Затова намирането на решение изисква усилия от всички нас. Правата на всички граждани трябва да бъдат уважавани. Също така и ролята на жените трябва да бъде подчертана. Политиката ни спрямо Сирия би трябвало да е много стриктна, да не допускаме никакво насилие срещу жени, деца, сексуална експлоатация. Това трябва да е нашата нагласа, нашето послание. Освен това, трябва да предоставяме и по-нататък хуманитарна помощ. Отново искам да спомена факта, че трябва да сезираме Националния е, наказателен съд. Благодаря. А сега преминаваме към спонтанните изказвания. Имаме прекалено много колеги, които, да се изкаж... които искат да се изкажат. Първият оратор е колегата Джип. Wszystkie wysiłki dotychczasowe w sprawie złagodzenia konfliktu. Благодаря ви. Положени са големи усилия, за да можем да облегчим до някъде положението на хората в Сирия, но се оказва, че тези усилия са на празни. Почти половината от населението се превръщат в бежанци в собствената си страна. Ясно е, че демократичният свят трябва да реагира – Мълцинствата са тези, които са подложени на най-голямото преследване. Ето, например, християните. Необходимо е да призовем световната общност, християнската общност да бъде защитена. В крайна сметка, колкото по-дълго продължава конфликта, толкова по-малко хора ще оцелеят от тези мъцинства. Аз самия, когато посетих Сирия, е, видях, че рамийската общност е от 2,5 хиляди. Ние трябва да ги запазим. Те говорят езика на Христос. Благодаря, господин Сегеди. Е, Благодаря, господин председател, колеги. Много е жалко как Европейския съюз третира ситуацията в Сирия. Европейският съюз не се движи по своите принципи. Ние защитаваме човешките права, Зная, разбирам, че ситуацията е много трудна, даже драматична. В Сирия има над 10 000 убити, има много конфликти, Езболах и други организации е, воюват помежду си. Няма мир. Е, мирът в Близки изток е заплашен, рели... осъществуването на религиозните общности е заплашено. Затова бих си пожелал Европейския съюз да положи още повече усилия, да се засъпи още повече за защита на човешките права. Аз няма да бъда повече депутат в този парламент, но искам да ви напомня, че трябва да се застъпите по-еднозначно за човешките права. Благодаря. А сега господин Соник, това е последният оратор. Извинявам се на колегите, които няма да се изкажат. Благодаря, господин председател. През последните месеци станахме свидетели на нарастващ брой нападения от страна на джихадистки сили срещу малцинства. Жертви са и жени, и деца. На преследвания са подложени журналисти и религиозни лица. Призовавам сирийските власти да окажат защита на всички тези жертви. Също така искам да отбележа, че конфликтът ескалира. Нарастващият брой жертви говори за това, че войната има и религиозно измерение, което води до страданието на огромен брой невинни лица. Председателят. Благодаря. Приключи процедурата на спонтанните изказвания. Господин Омуния има думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Комисията приветства неотложната резолюция за ситуацията в Сирия, особено призивът за подкрепа за най- уязвимите общности. Ситуацията в Турция си остава изключително а, трудна. Гражданската война продължава, не се очертава а, разрешение. Международната общност представи много ясно условията за възстановяване, за възобновяване на преговорите с Женева 2, но като че ли режимът предпочита да се занимава с преизбирането на Асад. Съветът миналата седмица категорично, категорично каза, че подобни избори биха били пародия и не биха били е, легитимни. Освен това, е, насилствените реакции срещу е, режима на Асад доведе и до е, безчинства срещу цивилното население. Заместник председателят Аштън многократно е призовавала е, за отегляне на помощта. Режимът е, разчита на външна подкрепа, което допълнително усложнява ситуацията и затруднява намирането на решение на вътре в Сирия. Ние продължаваме да работим с всички заинтересовани лица за да се поддържа мирния процес, но тежкото положение на сирийците продължава. Европейския съюз работи в много области, за да помогне на населението. Европейския съюз прояви лидерство сред международната общност, за да се окаже хуманитарна помощ за хуманитарен достъп – с резолюцията на съвета за сигурност на ОНЕ 29 за подкрепа на беженците, в това число и палестинците, и като се предоставят основни услуги за сирийците. Ние ще продължим да насочваме дейностите си към най-уязвимите, т.е. беженците, вътрешно разселените, е, деца, жени, малцинства, в това число християнските, които, както каза съвета по външни отношения, все по-често се превръщат в мишена. Заместник председателят Аштън в изявление за печата изрази дълбокото си възмущение от убийството на отец Франц Вандерлукт. Той беше храбър човек, който помогна на много граждани. Мнозина като него продължават да бъдат отвличани и малтретирани заради храбрата им работа в местната общност, особено от екстремистски сили, унези свързани с Алкайда. Европейски съюз ще продължи да назначава за отговорност и извършителите на престъпления срещу човечеството и на хуманитарното право, особено срещу най- уязвимите няма да останат ненаказани. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар Алмоне. Седем резолюции бяха подадени. Е, с това приключваме изказванията. Резолюцията ще се гласува в последствие. А сега преминаваме към следващата точка. Това е положението в Северна Корея. Започва. Давам думата на автора на резолюцията, господин Пилан.